Shall we start? Good afternoon. Welcome. Добър ден и добре дошли. Можем ли да приемем проекта за дневен ред? Идеално, благодаря ви. Is... Да ви напомня, че заседанието се излъчва в интернет и е на разположение на e-meeting. Аз не се чувствам много добре днес след обед, така че тук имам подкрепа от колегите. Надявам се обаче, че всичко ще мине добре. Ще има помирителна процедура по бюджета. Тя всъщност тече едновременно с другите заседания, затова има недостиг на някои преводачески екипи. Три езици от нашето заседание трябваше да бъдат махнати, за да отидат да обслужат помирителната процедура. За съжаление нямаме превод на гръцки, словенски и малтийски по причината, която изтъкнах. Съжалявам за това, но се надявам, че ще проявите разбиране. Важно е на помирителната процедура да има пълен езиков режим. Можем ли да приемем протокола от предишното заседание? Освен ако някой от вас не възразява, приемаме го в настоящия му вид и преминаваме към актуална информация за тристранните срещи. Първо ще чуем Андрея Шваб във връзка с досието за сигурността на информацията. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Комисията ИМКО има доста дълга традиция в това отношение. Аз не говоря гръцки, така че не виждам защо да ме бойкотирате. Имаме традиция, както казвах, според която предоставяме актуална информация на колегите за тристранните срещи. Много колеги, включително и аз, съм докладчик – в рамките на преговорите, така че за мен е удоволствие да ви предоставя актуална информация. Миналата седмица вече ви предоставих такава. Сега няколко допълнения. Директивата за информационната сигурност претърпя някои промени ние се опитваме да защитим линията, прията с мнозинство от парламента пред съвета. Сега обаче се опитват да ни наложат някои изменения, а ние смятаме, че има три важни приоритета и три не толкова важни промени. Бихме искали да вкараме съвета в правия път. За тази цел настояваме на ефективно сътрудничество. Съвета направи поредица от предложения, които водят и до пре на различните разпоредби в директивата. По време на последната тристранна среща заявихме ясно пред съвета, че за нас е важно да има фактическо договаряне, което да спазва официална фактическа процедура. Данните за киберпрестъпността трябва да се предават своевременно на другите държави членки. Предвижда се и партньорска проверка и тясно сътрудничество. Те са сходни на тези, които има в системата за Шенген. До сега съвета а, приемаше нашите предложения, но не направи никакво конкретно обещание. Та в това отношение мога да кажа само, че парламента продължава да отстоява позициите си и да защитава твърдата линия. На следващо място трябва да продължим преговорите с съвета по някои от определенията. Съвета обаче не смята, че някои от секторите трябва да бъдат включени в определенията на директивата. За Европейския парламент, и смятам, че говоря от името на всички политически групи, е невъзможно да поступим по този начин, защото ако държавите членки не са съгласни за приложното поле на директивата, ще се стигне до нееднакво прилагане и няма да се постигне поставената цел. Затова Европейския парламент настоява да бъдат изрично упоменати секторите, сектори, които са еднакви за всички държави членки и които в всички държави членки ще се считат за попадащи в обхвата на тази директива. Ако някой желая да добави допълнителни сектори, може да го направи без никакъв проблем. На трето място как е интернет услугите да бъдат включени в приложното поле на директивата. В това отношение Европейския парламент пое твърд ангажимент. Той поиска да няма критична инфраструктура, което означава абсолютно необходима инфраструктура а, за Европа. инфраструктура, която се използва от все повече и повече частни и а, юридически лица. А, това са инфраструктури, които също трябва да бъдат включени в обхвата. Сега трябва да помислим как да а, разпишем определението на предприятия, които използват такава инфраструктура. Аз съм доста скептичен по отношение на правените предложения а, и текат много дискусии. Много се говори за изчислителните облаци, но термина клауд, е изчислителен облак, това е прекалено широко обхватно понятие. Не се стига до яснота, не се вдъхва доверие. Защо да регулираме понятия, които не са точно определени? И на следващо място, което не беше толкова важно по време на преговорите, казахме, че ще се опитаме за в бъдеще да направим така, защото компетентните органи в държавите членки да не могат да развиват а, и тайни разузнавателни служби. За тази цел трябва да има а, официални институции, за да може да има и максимално доверие между подобни служби на държавите членки. Никоя държава членка не трябва да се страхува да обяви, че прави кибератаки на друга държава членка а, от страх, че ще има отмъщение. Обсъдихме директивата в нейната цялост. Надяваме се, че ще имаме възможност да го направим и следващата седмица. Тогава ще помислим и за точките, по които бихме могли да стигнем до компромис, но сега далеч, сме далеч от такъв компромис. Благодаря ви. Някой да иска да коментира казаното докладчика? Не. В такъв случай продължаваме нататък във връзка с прилагането на митническото законодателство. Благодаря ви, госпожо председател. Първата ни среща се проведе миналия вторник. Катрин Стиле беше председател, за което и благодаря. Проведохме много технически срещи. Аз се срещнах и с колегите докладчици в Сянка. Съвета нямаше мандат от Корепер за преговори по измененията на парламента. Така че стигнахме до временно споразумение. То ще бъде потвърдено след като съвета се допита с държавите членки. Разгледохме някои е, проблемни за парламента аспекти, стигнахме до е, временно споразумение по тях. От техническо естество са тези аспекти, така че нашите експерти трябва да се подготвят и да доразвият допълнително някои от въпросите преди следващата тристранна среща. Стана ясна позицията на Европейския парламент. Аз казах, че не желаем да се включва износа. Казахме го съвсем ясно. на първо четене а, е, с мнозинство беше подкрепена тази наша позиция. Парламента обаче иска да остави отворена вратата за клазата за преразглеждане. Не искаме да има износ, но оставяме вратата отворена за включването на клаза за преразглеждане. Съвета ще представи пакета на държавите членки на 11 4 ноември, следващото заседание на Корепер. Прекия достъп до економическите оператори, обмена на данни са аспекти, по които няма разногласия между съвета и парламента, така че очаквам добри компромиси в това отношение. Ще обсъдя въпросите с колегите и с докладчиците в сянка на заседанието ни в Страсбург в понеделник вечерта. Уверена съм, че скоро ще стигнем до добър компромис. След което се надявам и да ви представя по-подробна информация по тези споразумения. Благодаря, Лиса, за актуалната информация и накрая за ИКОЛ Олга Шналова. Благодаря ви. Нека и аз да ви представя резултатите от втората тристранна среща, която се е, проведе на 11 ноември. Доста продуктивна беше срещата ни. Стигнахме до споразумение по по-голямата част от политическите въпроси. Останаха някои от техническите аспекти пък бяха потвърдени и от двете институции. Съвсем накратко, съвета се съгласи да използва едно, едно, две навсякъде в текста и в заглавието на регламента. Съвета прие тази система да бъде постоянно внедрена в превозните средства. Европейския парламент прие някои допълнителни услуги спрямо трети лица, но трябваше да се разпише, че не трябва да се стига до обмен на информация. Частните услуги трябва да бъдат пожелания за потребителите. Разшири се обхвата до компонентите и до системите и отделните технически компоненти. Стигнахме до споразумение и за ам, съвместимостта на ECOL с а, навигационните системи. Съвета потвърди, че е готов да приеме предложението на Европейския парламент – за засилването на защитата на данните, освен параграф 4 от член 6, където има а, списък от разпоредби, които трябва допълнително да бъдат прети от комисията. Съвета смята, че това трябва да се случи посредством актове за изпълнение. Ние като а, преговорен екип а, настояхме за делегирани актове. Относно приоритетите, съвета заяви, че е готов да разгледа компромисното предложение за достъп до независими оператори, както и до отворената платформа за достъп. Съвета посочи също така, че ще е готов да приеме измененията на Европейския парламент за евентуално разширяване и до други категории моторни превозни средства. Като че ли стигнахме до съвместен подход за периодичните технически прегледи и не на последно място за датите на прилагане. Съвета потвърди също така, че е готов да приеме нашето предложение съгласно резултатите от техническата среща. С оглед на постигането на компромис, ние приехме някои от предложенията на съвета в техническия пакет. По-голямата част от четвъртата колонка, които не бяха посочени като политически въпроси, бяха одобрени. Остана нерешен въпроса за техническите актове за изпълнение. Това ще бъде изяснено на следващата среща, защото съвета не можа да ги определи в рамките на типовото споразумение. Парламент ще предложи да се стигне до компромисно предложение за техническите аспекти. На 26 15 ноември ще е следващото заседание. Ще има среща на координаторите в Сянка в Страсбург, а третата тристранна среща ще се проведе на 2 декември 2014 година. Ще използвам отново тази възможност, за да благодаря на всички членове на преговорния екип, както и на колегите от съвета и Европейската комисия за конструктивния подход – Надявам се, че третата тристранна среща ще бъде също толкова успешна, колкото и предишните две срещи. Се надявам, че тя ще бъде последната. Благодаря. Благодаря на всички. Наистина много усилия бяха положени от всички участвали в тристранните срещи. Познавам някои от хората, които участват. Трудно е да се стигне до споразумение, когато не е ясно точно по какво се преговаря. Но важен напредък беше отбелязан. Did anybody have any other comments on those updates? Има ли коментари по тези сведения? Не. Добре, следващото съобщение е свързано с промяна в дневния ред. Точката за просяването на прехвърлянето на МПС се отлага за следващата ни среща. И така продължаваме с доклада на Евдико Гао Пелч относно управлението на единия пазар в рамките на европейския семестър. Най-напред, разбира се, ще дам думата на докладчика за да чуем нейните стъпителни коментари. Благодаря ви, госпожо председател. Ще си изкажа на унгарски. Бих искала да споделя някои сведения с колегите. Важно да се отбележи, че този доклад е част от един цял пакет. Всъщност това е третия доклад за единото економическо управление и е част от пакета свързан с Европейския семестър за 2015 година. Целта е да се подобри управлението на единния пазар и тази цел е свързана с изграждането на един стълб Тоест, единият пазар се превърна в един от стълбовете на европейския семестър. В проекта на доклада си се съсредоточаваме върху няколко ключови отрасла, които са много важни за възстановяването на економическият растеж. Ще се спра на няколко проучвания. Например, проучването цената на отказа от Европа е едно много важно изследване. То анализира възможността за доизграждането и задълбочаването на единния пазар. И това получване беше вече представено в нашата комисия. Струва ми се, че количествените статистически данни за прилагане на законодателството, свързано с единния пазар, не ни е достатъчно би било по-добре, ако имаме достъп и до информация, свързана с качеството на прилагането на това законодателство. И в случая могат да се използват, може би, ключови показатели за дадени важни отрасли на единият пазар и да се прави оценка на единия пазар въз основа на тези ключови показатели, тъй като те вече съществуват. Както всички знаем, Кризата доказа, че Европа трябва да подобри своя економически модел и да възстанови своята конкурентоспособност. И за целта се нуждаем от публично финансиране и целенасочени инвестиции. Много често се твърди, че има много неоползотворен потенциал на единия пазар, който все още не е достатъчно използван. И аз смятам, че Европейския съюз би трябвало да помогне на държавите членки да насърчат трансграничната търговия. Трябва също така да се вземат спешни мерки от страна на държавите членки, за да не изостават те сравнени с технологичен напредък. А както знаем, новите технологии се развиват много бързо. Даването на нов тласък на единния пазар означава също така даване на нов тласък на економически растеж и създаването на работни места в е, Европа. А каква е крайната ни цел? Да подобрим качеството на живот на гражданите ни и да им дадем повече възможности. Доклада ми се състои от три основни части и бих искала да ги представя накратко. Първата глава се казва Изграждане на стълбът Единен пазар в рамките на европейския семестър. В нея се описват политиките в областта на економиката и създаването на работни места и колко е важно да има координация на тези политики и колко е важно също така да се включи реалната економика в рамките на този механизъм за координация. В противен случай някои аспекти на реалната економика може, може да се окажат пренебрегнати. И затова трябва винаги да ги имаме предвид, когато говорим за координация в рамките на европейския семестър. Стълбът свърз единият пазар се занимава основно с ключовите елементи на економическия растеж. И тук трябва да отбележи, че Тенарското председателство излезе с нова инициатива за средно по време на срочното преразглеждане на стратегията Европа 2020 година. Тази нова инициатива предлага един нов подход към единния пазар и ми се струва, че може би това наистина е стъпка в правилната насока. Какви са целите ни? Да подобрим управлението на единния пазар, да възстановим политическият контрол на възможно най-високо равнище. Смятам също така, че трябва да загърбим всички привидни разлики между национално равнище и европейско равнище и трябва също така да използваме най-ефективните инструменти, които са на наше разположение. Също така е много важно да прилагаме много по-ефикасно съществуващото вече законодателство. Как може да го сторим? Чрез взимане на спешни мерки за доразработване на вече съществуващите механизми и за изграждане на нови взаимодействия. Имаме нужда също така и от нови показатели за измерване цялостта на единия пазар. Всички знаем, че беше изготвен доклад в нашата комисия относно годишният обзор на растежа. Там се споменават някои важни показатели, но може да се обърне повече внимание на показателите, свързани с реалната економика и мерките за възстановяване на економическия растеж. Тук, например, мога да спомена един много по-демократичен процес за определен приоритетите на единия пазар, в който да вземат пълноправно участие националните парламенти, да даде по-голяма роля на Европейски парламент и да включи по-активно социалните партньори. Второто глава от моя доклад се нарича Неизползван потенциал на единния пазар в ключовите области на растеж. И тук отново ще се позова на проучването, което вече е представено в нашата комисия. Ключовите елементи са свободното предвижване на стоки, услуги, обществените услуги, цифровият пазар, защитата на потребителите, транспорта и енергетиката. Това са ключовите отрасли. Аз не съм включила транспорта и енергетиката в доклада си, тъй като те попадат в правомощията на друга парламентарна комисия. И затова аз не съм ги включила в моя доклад. Смятам, че трябва да се работи за подобряване на координацията Трябва да вземем предвид и други аспекти, свързани с политиката за единния пазар и да изготвим предложения в тази насока. Третата и последна част от доклада ми се нарича Инструменти за оценка на интеграцията на вътрешния пазар и инструментите за управление. Изхождам от хипотезата, че имаме голям набор законодателни актове, които понякога може би водят до объркване и че всъщност имаме нужда от правилно прилагане на това законодателство, за да доведе то до реален тласък на економиката. Аз се притеснявам, че имаме статистики за прилагането от страна на държавите членки и знаем, че някои от тях изостават с, този процес. Знаем също така, че има редица процедури за нарушаване и очевидно приорното законодателство създава проблеми. Още на етапа на транспонирането има много неизползван потенциал. Както вече казах, третата част от доклада ми е и последната. И в тази заключителна част потвърждаваме, че имаме нужда от по, по ефективно управление на единния пазар и премахване на съществуващите пречки, за да могат всички участници на единния пазар да се възползват изцяло от своите права и възможности, които единния пазар ни предоставя. Много ви благодаря, госпожо председател. Ще спра до тук за момент, но оставам на ваше разположение за да отговоря на въпросите ви и с удоволствие съм на разположение на колегите за консултации по всяко време. Благодаря. И сега започваме с докладчите в сянка, преди да дадем възможност на всички да вземат отношение от групата на социалистите най-напред. Много благодаря. Благодаря и на докладчицата за добре свършената работа. Да, наистина това е първият е, доклад от пакет 3 законодателни мерки. Принципно сме съгласни с подхода с някои малки изключения. Всички знаем, че европейският семестър започна, бе създаден преди 4 години за координиране на макроекономическите политики и за възобновяване на ръста и работните места. Четири години изминаха от тогава и Европейската комисия, и Европейският парламент подчертаваха дебело какво трябва да направят държавите членки, публично финансиране, оздравяване на данъчните системи, на общественото финансиране и редица други мерки, амбициозни всичките, като е, даже се предвиждаше 4% ръст през следващите няколко години, 4% нарастване на вътрешния държавен продукт. За съжаление, тези амбициозни мерки се насочваха единствено под формата на съвети към държавите членки. Трябва, разбира се, да продължим с това, но ние самите трябва да се ангажираме с изпълнение на тези цели, да сме по-конкурентоспособни, да сме по-прозрачни и отчетни и, разбира се, разрастване на вътрешния пазар. Това ние сме институциите. Ние като институции трябва да извършим всичко това, не само да а, размахаме пръст през държавите членки с съвети какво трябва да направят. От отдавна говорим за тези мерки за създаване на действащ пълнокръвен вътрешен пазар, но за съжаление все още има, гра, има бариери финансови, тарифни и данъчни. Затова малките и средни предприятия трябва да бъдат поставени на равна нога едни с други, ако имат желание да участват е, в конкурс за държавна поръчка в някоя различна държава членка. И за това законите трябва, европейските закони трябва да бъдат транспонирани по-бързо и по-пряко. Директивите се разписват, но когато трябва да се транспонират директно в законодателството на държавите членки, темпът на това се забавя. През последните няколко седмици станахме свидетели на различни сигнали от държавите членки, които сочат именно в тази посока, че данъчното изравняване на пазарните изходни позиции е необходимо условие за изпълнението на четирите свободи, свободно движение на, пътиш, на стоки, услуги и служители. Именно за това се изисква данъчно законодателство, което ние трябва да разпишем, за да дадем възможност на економиката да расте, а и да се създават работни места. Един такъв вътрешен, единен вътрешен пазар може да бъде единствено възможен чрез подобряване на услугите на цифровият вътрешен пазар. Държавите членки се мерят с Съединените щати в този смисъл, но ако не подобрим инфраструктурите с 4G, 5G, намаляване на енергийният разход на широколентовият интернет, например, то никога няма да се умеем да, си, да се състезаваме с еднакви възможности за успех с другите играчи на световният цифров пазар. И така започвам, приключвам с това, което започнах. В момент, в който Европейският съюз се стреми към повече конкурентно способност и за това урязва социалните придобивки, с които бяхме толкова горди, в този момент трябва да си дадем ясно сметка, че не сме изчерпили всички възможности, които дава единият вътрешен пазар. Миналата седмица се срещнах с испански кооперативни дружества, които се оплакваха от това, че им е трудно да има достъп до конкурси за държавни поръчки в Европейският съюз в сравнение с конкурсите, в които участват в Латинска Америка, Близкия изток и така нататък. За съжаление, наистина това е действителността. това. нека да се съсредоточим върху анализа. Така или иначе в момента разписваме доклад, чието подход аз принципно споделям, но смятам, че анализът на действителността трябва да бъде по-задълбочен, за да не пропуснем възможността, която ни дава европейският семестър за единен, за единен вътрешен пазар и да забравим всички останали рецепти, които пробвахме до сега неуспешно и създадохме просто само безработица и бедност. Благодаря. Um, e shadow, so I... Благодаря. Аз ще говоря от името на ЕКР. Аз самата също бях една от докладчиците на така наречения е, пакет от 6 законодателни инициативи, така че си спомням как протекоха тогава дебатите. Европейският семестър бе замислен като обмен на положителен опит в областта на економиката между държавите членки, за да могат те отново да е, се върнат към цифрите на економически растеж бяхме, стигнахме и до извода, че европейските институции трябва да престанат да се занимават с микроуправление, а по-скоро да задават генералната посока, като дават възможност на държавите членки да стартират национални политики за тяхното изпълнение. Това бе целта на семестрът на европейското полугодие, така наречено. И така, ако вътрешният пазар може да бъде редактиран за едно по-добро ново издание, то тогава безспорно резултатът ще създаде економически ръст и нови работни места. Как обаче да постигнем това по-добро опериране на вътрешният пазар? Как да го постигнем? за да може резултатите от този оперативен вътрешен пазар наистина да бъдат желаните. Именно за това трябва да работи нашата парламентарна комисия по вътрешен пазар стратегиите са ясни, изпълнението, превеждане, привеждането им на практика трябва да бъде целта на нашата работа. Било то в областта на данъчното законодателство или социалните грижи. Тук, разбира се, трябва да работим заедно с останалите парламентарни комисии, тъй като в някои области компетенциите се смесват и понякога друга парламентарна комисия може да има мнение различно от нашето или с разписваното от тях законодателство да се подрият устоите на това, което ние искаме да постигнем в областта на социалните придобивки или економическия ръст. Трябва да се възползваме и с напълно от регламентът за общи разпоредби и възможностите, които той дава. Затова се обръщаме отново към комисията по повод на представеното от тях съобщение на последната на последното заседание на нашата комисия. Очевидно е, че няма едно единствено правилно решение, а трябва да се действа съгласно обстоятелствата и тяхната непрекъсната, тяхното, техният непрекъснат динамизъм. Защото в противен случай могат да се загубят постигнатите придобивки в една област, ако спешно се наложи действие в друга. Така или иначе, предприятията, дружествата, частните потребители във всички държави членки е, дават излизат с едно и също послание, с едно и също свидетелство към нас. Има много административно време, много бреме, много административни изисквания, чието изпълнение е трудоемко и изисква допълнителни усилия. Пазарът се променя, секторите, отделните сфери и области на пазара също се променят по специфичен начин и правилата, които действат в момента, се оказват изостанали от действителността вниманието ни се насочва последователно към една или друга област, а би трябвало да следим за промените в по-глобален смисъл, за да може економическите ползи да бъдат повсеместни. Европейският семестър е определено насочен върху общественото публично финансиране. Това е един от главните му приоритети, следователно и за нас трябва да бъде приоритет разписването на законодателство в именно тази област на държавните поръчки. Затова трябва да съберем достатъчен емпиричен материал и достатъчно оценъчни механизми, за да знаем какъв е ефекта, произведен от е, въвеждането в практика на сегашното или до сега създаденото законодателство. Разбира се, тук работим и на международна сцена – не можем да разрешаваме проблеми без да държим сметка за международното им измерение, защото в крайна сметка сме играчи на един по-глобален пазар, където трябва да намерят разрешение не само нашите европейски проблеми, а и тяхното съчетаване с световните такива. Следващият оратор. Аз не съм Андрея, но няма проблем. Докладчикът казва благодаря за доклада. Той е доста разбираем, покрива всички основни области, свързани с растежа на, еди... на вътрешния пазар. Бих искал да подчертая необходимостта от прилагането на европейския семестър. Смятам, че много хора у нас не знаят за какво става въпрос. В Литва хората мислят, че става въпрос за училищния срок. Важно е да се разбере за какво става дума. Това е човешко. Просто хората трябва да разберат какво се опитваме да правим, иначе няма защо да работим по единния пазар. Ако държавите членки не приемат на сериозно направените към тях препоръки. Смятам, че това са някои от основните ни предизвикателства. Държавите членки трябва да вярват в това, което им предлагаме. Да вярват, че то че има полза от него и трябва да го приложат. Значи, на първо място, те трябва да знаят какво означава предлаганото от нас, а след това ще дойде напредъка. Върху това трябва да се съсредоточим. Ще внеса няколко изменения, най-вече по отношение на приетото на пленарната зала, приетата на пленарната сесия система от приоритети за следващия период. Смятам, че трябва да се вземе предвид също така и собствеността от а, а, националните координатори. Собствеността е много важна, защото в държавите членки трябва да се знае какво представлява европейския семестър. Повтарям, непрекъснато повтарям, че е, никой не знае за какво става дума. Когато и да попитам от гласоподавателите, той просто не знае какво имам предвид. Хората не знаят, затова трябва да повишим осведомеността. На второ място смятам, че в е, цифровото пространство има голям потенциал. Публичните услуги е, могат да бъдат от голяма полза, ако бъдат цифровизирани. По този начин ще имаме по-голяма ефективност и по-голяма бързина. Който се оплаква от бюрокрацията, от тежката бюрокрация и така нататък, от бавния ни ход, е, ще бъде доволен. Затова трябва да обясним на обществото защо се нуждаем от тази цифровизация тази цифровизация може да доведе до по-голяма ефективност. Те виждат в тази цифровизация само съкръщаването на работни места, а ние можем да кажем не, ако сме достатъчно ефективни, може дори да наемем допълнително хора. Затова трябва да обясним какво имаме предвид. И накрая разгледах предложението на докладчика за нови показатели и нова таблица, която да ни позволи да изчислим пропуските. Сега имаме три а, таблици, тази, е, три индекса. А, тази за цифровия дневен ред, като този механизъм трябва да бъде премислен в светлината на вече съществуващите индекси. Индекс на цифровия дневен ред не е упоменат, затова аз предлагам да го включим в новия набор от индикатори. Всички тези индекси ще имат смисъл, ако и ние самите знаем за какво служат. Те ще имат смисъл и ако осъзнаем какви ще бъдат резултатите от прилагането им. Само така ще спечелим. Дори да загубим, пак ще има печалба. Затова е важно да имаме добри индекси, за да може да прокараме посланието, което желаем. Много лесно е да натъкмим резултатите, които искаме да постигнем, като пипаме статистиката но смятам, че по този начин можем да имаме реален барометр, който да ни позволи да видим дали напредваме добре или не. Благодаря ви, казва председателката. Денис Дион е следващия, но не смятам, че той е в залата. Паскал Диоран за зелените е следващия. Обръщам се и към останалите, които не са докладчици в сянка, искат да вземат думата, могат да го направят, ще ги включа в списъка. Благодаря, Вики. Също както и останалите, и аз бих искал най-напред да благодаря на докладчика за отличната работа. Тук са заложени основните принципи. Няколко кратки коментара, защото по-голямата част от това, което исках да кажа, вече бе казано, а и не смятам, че коментарите ми ще получат положителен отзвук. Затова ще се придържам към собствените си ценности, а именно смятам, аз лично, че непрекъснато говорим за растеж, но това се случва многократно в Европа като цяло. Надяваме се, че като говорим за растежа, той ще се върне бързо. Не можем да намерим решение на кризата, което да почива на нещо друго, освен на растежа, но за това е необходимо известно време. Ако желаем да говорим за економически е, подем, за релансиране на економиката в Европа, по мое мнение това е най-правилният термин, то тогава ние от името на екологистите бихме искали да се включи термина устойчив. Понякога виждаме тези термини в доклада и много често се използват два термина – които означават едно и също, но така или иначе те показват, че в дългосрочен план се нуждаем от устойчивост. Не трябва да се придържаме към краткосрочните прогнози на финансовия свят и на предприемачите. Необходимо е да погледнем как можем да стигнем до нови ползи. До тях може да се стигне, ако има последователност, включително и в индустриалния сектор. Затова изхождаме от термина устойчив. Важно е този термин да бъде включен в доклада, за да може да се прехвърлим към бъдещето. Това е важно и за младите хора. Разбирам, че това няма да получи разбиране от всички ви, но все пак държах да го спомена. На следващо място, може би трябва да поставим акцента и върху следното. Трябва да отидем отвъд принципните въпроси. В този доклад съвсем основателно се говори за необходимостта от борба с измамите в данъчната област. И в това отношение можем да се снабдим с набор от инструменти, за да се борим с злоупотребите. Но а, първата ни стъпка е да пристъпим към а, данъчна хармонизация. Много хора говорят за хармонизация, но преди да стигнем до нея, трябва да изминем един дълъг път, който включва най-напред сближаване на данъчното законодателство на държавите членки. Това е най-ефективният отговор на злоупотребите и на данъчните измами. И може би доклада би могъл да бъде допълнен в този смисъл. Във връзка с правата на потребителите – Смятам, че е необходимо да напомня две неща. Първо, оценката и спазването на дяловете. Това е изключително важно. Голям напредък сме отбелязали в това отношение в доклада и трябва да внимаваме, за да постигнем и по-голяма ефективност Продължителността на използване на финансовите продукти е от голямо значение. Трябва да отидем отвъд правните термини, свързани с продължителност на съществуването на продукта. Трябва да говорим и за продължителност на неговото използване. В това отношение, ако го направим, наистина ще постигнем напредък. Това е накратко и възможно най-любезно представена а, гледната точка на еколозите. Благодаря. Има ли представител на Европа, Свободата и Пакта Демокрация? Не. В такъв случай давам думата на Валерий Ройсрей. Аз съм Виржини Розие. Благодаря ви, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на докладчицата за отлично свързаната от нея работа. Докладът е много изчерпателен и обхваща редица въпроси, свързани с единния пазар. Напълно споделям целта да продължи до изграждането на единния пазар, както по отношение на житът на потребителите, така и по отношение на хармонизацията на правата, управляващи единния пазар. Важно също така да обмислим и възможността за сближаване на законодателството в областта на данъчното облагане и за мерки за, за борба срещу социалният дъмпинг. Един термин обаче ми привлече вниманието в параграф 11 говорите за правна несигурност от стран това е впечатлението на частните инвеститори. Въпросът ми е какво разбирате по правна несигурност, защото ми се струва, че вече не сме в контекста на законодателна разпокъсаност. Струва ми се, че законодателите и на европейско и национално равнище имат една и съща цел, а именно гарантиране на високо равнище на защита на потребителите, защита на околната среда и се питам дали зад този термин правна несигурност за частните инвеститори не се разбира просто законодателство, което не е отговаря на желанията на даден инвеститор и дали тук няма възможност да се отвори възможност за извънредна процедура за разрешаване на спорове между частни инвеститори и обществени органи. Първо смятам, че такова предложение не би трябвало да фигурира в доклада изобщо, но второ смятам, че този тема ще ни вълнува отново, когато обсъждаме различни търговски споразумения, които се споменават в точка 18. Така че бих искал да чуя вашето обяснение и ако това, ако правилно съм разбрала смисъл, мисля, че проблемът в този доклад продължава да съществува. Благодаря ви. Думата има Андреас Шваб. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също смятам, че докладът на госпожа Галпелч следва общата насока на предишните доклади в тази област. Последният беше на господин Коферати. И всъщност това е единствената възможност на Европейският парламент в рамките на Европейското полугодие, а именно да припомни на държавите членки какви ангажименти са поели. Антанас твърди, че надали има европейски гражданин, който може да разбере какво представлява единият пазар. Колегата от Испания спомена, че е липсва сигурност за инвеститорите. Това е доказателство, че всъщност много се говори за Европа, но че самите държави членки се ограничават с официални изявления на пресконференциите. Знам, че проблемите в Испания са различни от проблемите в Германия, но все пак има един общ елемент и това е, че се поемат обещания, които не се изпълняват. И ние в качеството си на комисия по вътрешния пазар имаме за задължение да припомним на поелите обещанията, какво точно са обещали, защото тези въпроси попадат в нашите правомощия и ние участваме в процеса на взимане на решение. Вярно е, че не всички инструменти се използват а, ефикасно в момента и госпожа Розиер също има право. Време е Европейският парламент да се замисли не само за интересите на собствените си интереси, а за общите ангажименти, които сме поели – все още съществува прекалено много разпокъсаност. Крайно време е да, работ... да започнем да работим за единно прилагане на целият процес на европейското полугодие. И недостатъчно говорим само за економически растеж. Разбира се, той е важен, но имаме нужда и от конкретни мерки, като мерките предложени в доклада на госпожа Галпелч. Трябва да споменем и възможността за сближаване на данъчното законодателство. Вярно, че това е в правомощията на Комисията по економически и парични въпроси, но все пак наше задължение е, и тук отговарям на колегата от Испания, как се прилага, например, законодателството по, по отношение на обществените поръчки, за да гарантираме, че всички малки и средни предприятия на единия пазар имат еднакви възможности. Това беше целта ни през предишния мандат. И е важно да повдигнем тази тема с националните парламенти и да не допускаме гражданите в крайна сметка да не разбират какво се случва в единия пазар и да не разбират как функционира Европейския съюз. Само по този начин ще може да гарантираме, че единия пазар действително играе по-важна роля в европейското полугодие. По този начин всичките знаят за какво служи той. Думата има Евлин Регнер. Благодаря ви. И аз ще продължа в а, линията на казаното от колегите Шваб и останалите колеги. Смятам, че трябва да се стремим да изясним в този доклад какви ангажименти са поели държавите членки, какви обещания са дали и не са ги спазили и какви мерки не са приложени на практика. Да, вярно е, че ни залъгат постоянно с хубави проекти, но мисля, че е крайно време да припомня държавите членки, че не е достатъчно да говорят просто за економически растеж, а че е крайно време да започнат конкретно да предприемат някакви мерки за постигане на този економически растеж. И тук се връщам на от господин Дюран не бива да забравяме какво постигнахме по време на предишният мандат тук в нашата комисия. Имаме нужда от един по-цялостен подход. Или казвам с други думи, единият пазар не бива да се разглежда само през призмата на економическото развитие, а би следвало да вземем предвид цялостното въздействие на единия пазар върху околната среда, върху социалните аспекти, свързани с него, последиците за потребителите. И трябва също така да останем бдителни и да не създаваме пречки там, където няма нужда от такива. Економически растеж, към който се стремим, трябва да бъде качествен економически растеж, а не просто растеж на всяка цена. И така имаме нужда от економически растеж, който да създава не просто работни места, а качествени работни места. Околната среда, средата на живот на гражданите също трябва да бъдат подобрени. Такива са целите ни и те са свързани с цялостната дейност на нашата комисия. Затова благодаря и на всички колеги за отличната ви работа. Според мен се движим в правилната насока и смятам, че ще излезам с един отличен доклад. Благодаря ви. Господин Рошфор. Euh, Благодаря. Благодаря на докладчицата, както и на всички останали докладчика сянка за доклада и за обрисуването на общата картина. Картина, която е достатъчно сложна и в която нашата парламентарна комисия играе откъслична роля, тъй като картината на вътрешния пазар и на европейския семестър е много по-сложна, холистична, както тук казаха. Аз сега бих искал да внеса още едно допълнително измерение и намирам, че преждеговорившите двамата, които взеха думата преди мене, е вярно, а именно, че вътрешният пазар е сбор от технически характеристики, които обаче се използват по този всеобхватен или холистичен начин, защото в крайна сметка това е политика. Преди два дена се проведе заседание на Г20, където основният въпрос бе какво правим, на къде вървим с оглед на настъпилата стагнация не само в европейски, а и в световен смисъл. Така че въпросът е какво правим всички ние на планетата. Както чухме, мерките, които взимаме, са резултат на кризата. Резул... и тези мерки целят въвеждането на макроекономически мерки в Европейският съюз, за да се консолидира, да се възстанови и отново консолидира нейното економическо развитие. И така, смятам, че макроекономиката определено е много важна за възстановяване на, поли... на ръста на нашата економика, но освен макроекономиката, економиката се състои и от микроекономически стъпки, които трябва да се е, предприемат една след друга по посока подпомагане на малките и средни предприятия, домакинствата и индивидуалните потребители. Аз мятам, че няма да се справим с кризата само с големи макроекономически действия развивани и схващани като взаимодействие между държави и членки, големи, с други думи, единици. Реалната економика е нещо съвсем друго. И за мен реалната економика е и микроекономическото и измерение. Това първо. Второ, чухме за... Чухме много мнения по въпроса какво е европейският е, семестър. И за много от държавите членки това е още едно допълнително изискване, още едно допълнително ограничение, нещо като ограничение на ограниченията на всички тях. Как да се справим с тези ограничения, които непрекъснато се натрупват едно след друго? Това не може, това не може, това трябва да се прави по този начин, по, а не по другия и така нататък. Пък растежът предполага не ограничения, а простор. Така че смятам, че нашата работа тук следва да превърне ограниченията и забраните в възможност за действие от страна на реалната економика. За измервателите, показателите, индексите имаме хиляди от един вид, от друг, от трети. И всичките целят да измерят ползването на вътрешния пазар от малките и средни предприятия и от индивидуалните, отделните потребители. От няколко дена вече говорим с подновена енергия за данъчното конкуриране, което може да се нарече и данъчно, данъчни измами. Да не забравяме обаче, че началната логика на европейското полугодие бе хармонизирането. Хармонизиране на макроекономически правила. И определено това е с двойна сила актуално в настоящите обстоятелства когато макроекономиката се свързва с политическия контекст. Разбира се, че хармонизирането е изходът, защото хармонизацията означава приближаване на едните с другите. И именно данъчното измерение тук придобива идеологически смисъл. Затова европейският семестър трябва да се превърне в оръжие, в идеологическо оръжие, което да посочи ясно на държавите членки, че това цели изпълнението на поетите обещания по колоквиуми, семинари и прочие, които този път трябва реално да се приведат в действие. Благодаря. Благодаря последният оратор Люси Андерсън. Благодаря си имам коментар и точка по процедурата. Докладът наистина е едно добро начало и главата за потенциала който все още можем да разработим в областта на хармонизирането на вътрешния пазар. Сега по въпроса за процедурната ми процедурният ми коментар. Искам да кажа, че това е второто ни заседание по този въпрос и вече ударихме на въпроси, които не попадат в нашето поле на действие. В приложението и в точка 201, 2.1 пише ясно кои са нашите приоритети, а именно защита на потребителите. Така че вътрешният пазар не може да се занимава само с инфраструктури и други точки, като тези, които днес тук подчертахме, без да обсъждаме всъщност защитата на правата на потребителите. Това е главното в нашите правомощия. Това е важното за нашата работа като парламентарна комисия. Ако продължим работа по този доклад, то определено и това измерение трябва да присъства. Благодаря. Thank you. I think that's useful. Благодаря. Наистина много полезен коментар, за да си спомним ясно какво е нашето поле за действие. И да ви кажа, че още нещо свързано този път с координаторите. Не е лошо и координаторите да обсъдят именно този въпрос с техните членове от техните политически партии защото когато работим по даден въпрос или организираме публично изслушване по даден въпрос, ние като дадена парламентарна комисия, ако друга парламентарна комисия реши, че това навлиза в техните приоритетни въпроси, то тогава най-вероятно ще поискат да ни блокират, да ни препънат по някакъв начин. Така че не знам дали става ясно какво искам да кажа, но искам да кажа, че трябва да говорим с другите парламентарни комисии, за да може в резултат на това говорене да си изясним приоритетите, било то ИТРЕ или друга, за да знаем коя законодателна сфера принадлежи на кого. Вътрешният пазар определено не е еднозначно понятие и потенциално попада в обсега на действие на много парламентарни комисии, то тогава именно то тук именно взаимодействието и преговорите трябва да бъдат по-широко застъпени, отколкото в други области, които биха били само в прерогативите на комисията по транспорт или по опазване на околната среда и така нататък. Пак повтарям, трябва да знаем ясно кой е основният фокус на дейността, но и какви допълнителни ефекти могат да проистекат от това. За това всеки координатор не е лошо да се обърне и да поясни това на колегите от своята политическа група. Това не са препоръки и тези си на действия, които аз ви отправям като председател на парламентарната комисия, е просто напомняне на нашите правила на работа и на това как работим в, на заседание на координаторите. Давам думата отново на докладчицата. Elnök asszony, először is szeretném mindenkinek, minden hozzászólónak különösen благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка и на колегите за направените коментари. Всичко казано от вас беше изключително полезно, но бих искала да посоча още веднъж. Задавайки тази структура, аз всъщност исках да внеса по-голяма яснота – Исках да стане ясно каква е нашата цел по отношение на вътрешния пазар. Не желаем да анализираме мерките на строги економии. Напротив, исках да направим точно обратното. Исках да посоча, че все още има потенциал и това трябваше да стане видно в доклада. Смятам, че към този момент мерките и индексите не дадоха адекватни резултати. Затова предлагам единна система от мерки или от индекси. Добре би било да се говори за специални мерки, за индивидуални мерки. Би било добре също така да напомним на държавите членки, че трябва да взаимстват от тях. Разбира се, всички вие имате възможност да внесете изменения и по този начин бихме могли да допълним доклада. Господин Готиерес, съгласна съм с вас. Нуждаем се от по-тясно сътрудничество. Аз посочвам това във всяка глава от доклада, казвайки, че се нуждаем от целенасочено и тясно сътрудничество. Повтарям го във всяка една глава. Това означава, че трябва да се включат и националните парламенти. в рамките на европейския семестър. Да, това е в правомощията на нашата парламентарна комисия. Имаме свобода на действие по отношение на вътрешния пазар. Енергетиката и транспорта съвсем умишлено не ги включих, а засегнах повърхностно някои други области, защото в тези области ние можем да се включим в общи линии, но никой не би могъл да ни обвини, че а, си присвояваме неговите правомощия. Просто исках да избегна подобни спорове, а, бидейки пределно ясна. Наблегнах и на третия стълб в европейския семестър, като смятам, че това беше правилният подход. Но ако желаете, бихме могли да го дообсъдим. Благодаря и на госпожа председателката за направените коментари. Да, вие бяхте докладчик по пакета от 6 законодателни мерки. Аз тогава бях член на ЕКОН и много добре си спомням дискусията, която проведохме в парламентарната комисия преди да приемем доклада. Зная, че е, крайната цел не беше макроменеджмента, а координацията – това е пътя напред, по който трябва да поемем и сега. Бих искала да благодаря на колегите, които говориха за показателите и индексите. Господин Голага, вие го упоменахте, напълно съм съгласна с вас. Вие поискахте изрично да се опомене индекса, както и останалите показатели, но по мое мнение това може да се случи на по-нататъчен етап. Господин Доран, вие говорихте за борбата с данъчните злоупотреби. Да, това е важно, когато говорим за права на потребителите. Много важни теми има, които могат да бъдат включени в настоящия доклад, но аз смятам, че основната роля на доклада е да даде зелена светлина на сътрудничеството, след което може да включим и допълнителни области. Във връзка с фрагментацията. и частните инвеститори. Не смятам, че можем да говорим за фрагментация само единствено на вътрешния пазар – ситуацията е много по-сложна. Получих коментари и по параграф 18. Да, съгласна съм с засилването на ролята на малките и средни предприятия. Смятам, че е, това е видно в моя доклад. Благодаря още веднъж на всички за направените коментари и зададените въпроси. Може би не съм отговорила на всички ви. но ще имаме възможност да работим заедно. Вече проведохме една среща с координаторите, с докладчиците в сянка, извинете, графика ни е изключително натоварен. Това означава, че крайният срок за внасяне на изменения е утре на обяд. Доста стегнат график, както казах. Затова смятам, че е важно първо да проведем среща, след което да дообсъдим подробностите. Благодаря ви отново. Дори утре сутринта може да ме намерите и да се свържите с мен, за да дообсъдим подробностите. Госпожа председателката, крайен срок за внасяне на измененията утре на обяд. Има допълнителен срок за внасяне на допълнителни изменения които са директно свързани с наблюдението на годишния растеж, те могат да бъдат внесени само на английски. Крайният срок ще бъде някъде около 25 ноември. Всички изменения могат да бъдат внесени до 25 декември. В пленарна зала ще има доклад и от ЕКОН и Комисията по заетост. Надявам се, че това обяснява работата ни с останалите парламентарни е, комисии. Доста трудно се получава, когато ние твърдим едно, пък те друго. Продължаваме нататък със следващата точка. Представяне на оценка на въздействието от страна на Европейската комисия във връзка с закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация или така наречените търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. Um, the main committee, I think it's just the lights are down. Don't worry, The main committee is Yuri. Водеща комисия е Юри, докладчик Констанс Легрип. Останалите компетентни комисии са тези, които виждате в дневния ред. Сега нека да чуем представителя на Европейската комисия. Ms. Mariana. Thank you. So we can have the lights out, so we can see the slide. Ако искате, може да изключим осветлението, за да виждаме по-добре екрана. Или виждате така? Виждаме така добре. Thank you, Благодаря ви, госпожо председател, и добър ден на всички. Благодарни сме на комисията ИМКО за тази възможност да предложим, да изложим нашето предложение. Слайдовете, които ще ви покажа, може би вече са познати на някои от членовете на нашата комисия, които са изслушали изложението ни в комисията ИТРЕ. Надявам се да не е много тъкчително за тях. The first three slides, um... Първите три Слайда показват защо Европейската комисия стигна до решението да направи предложение за директива. Знаем, че някои предприятия пазят търговска тайна при провеждането на научно-девателски развойни проекти, но и при използването и, и тази търговска тайна може да е ключово значение за предприятията. Иновацията вече не е изолирано действие, а се основава на на, на основата на сътрудничеството и затова често търговската тайна се споделя с партньорите с цел подобряване на производството и други цели. Има обаче опасност от незаконно придобиване на този вид а, търговска данна и всяка пет, всяко пето предприятие твърди, че е жертва на такова незаконно придобиване. Националното законодателство за защита от незаконно придобиване на търговска работа показва, че има голяма разпокъсаност, е, пропуски и недостиги. И на таблицата виждате, че държавите членки се занимават с отделни аспекти на защита на търговската тайна, но както виждате има и много празни полета, т.е. липса на защита. Смятаме, че се, се намалява възможността за економически растеж. На първо място, чрез намаляването на възможност за трансграничен обмен поради недостатъчна защита на търговските тайна. И на второ място, тъй като предприятията са изложени на по-висок риск. И така комисията предлага хармонизация на гражданско-правният законодателство. Държа да подчертая, че не предлагаме никакво сближаване на националното законодателство и правното основание е член 114 от договор за функциониране на Европейския съюз. Сега може би по-интересно за членовете на комисията и е какво съдържа това предложение на Европейската комисия сърцевината е, е приложеното поле на защитата на търговската тайна, членове 2 до 4. В, в член 2 даваме определение на търговска тайна и това определение отговаря на определението в споразумението за своите стъковият аспекти на правата върху интелектуалната собственост се следват други определения за незаконно придобиване и разкриване на търговска тайна. Говорим за индустриален шпионаж. И също така и разкриване на търговска тайна за трета страни, които знаят, че информацията е придобита с, по незаконен път или използването на такъв вид търговска тайна при а, за, за стоки, свързани с такъв и търговска тайна. Важно също така да подчертаем, че ако закона позволява разкриването на търговска, незаконно придобита търговска тайна, тогава няма нарушаване на етичните изисквания. Такъв е, например, въпросът свързан с а, информация, предоставена от обществени служби. В член 4 се опитваме да определим и другите заинтересовани страни, като, например, конкурентите, потребителите, обществото като цяло. И тук се предвиждат ограничени изключения за, от защитата на търговската тайна. В член 4 се изрежда вид поведение, които не могат да се смятат за незаконни, тъй като не противоречат на лоялните практики на конкуренция. говорим за инженер, за областта на инженерството, например. И това е много важно, защото в случай няма ново право върху интелектуална собственост и а, едновременно с това предложението не дава възможност за изключване на други, като например конкурентните предприятия. Предложението също така предполага защита от подобен вид неетично и нелоялно поведение на конкуренция. В член 4 се предвижда поведението и практиките, изградени в член е, трети, но които могат при определени случаи да бъдат прияти. Тук има пет възможни случая. Свобода на иска за съгласно защитата от член 11 на Хартата за основните права, правните изисквания, свързани с е, колективното договаряне между синдикати и работодатели и общественият интерес. Предлагат се традиционните методи за компенсации, като например компенсации за, за щети и изтегляне на стоки стоки в нарушение са стоки, които в голяма степен са, се, са използвани чрез придобита незаконно търговска тайна. Също така предвиждаме и альтернатива за прекратяване използването на търговска тайна от трета страна или продължаване използването на тази търговска тайна с заплащане на съответната компенсация на първоначалния носител на правото върху интелектуална собственост. Според нас предложението ни е добре балансирано. Не създаваме ново право върху интелектуалната собственост. Взимаме предвид всички заинтересовани страни. Според нас предложението гарантира пропорционалността на мерките, които предлагаме, като например тези за пропорционалност. Предвижда също така и клаузи за безопасност. Например, в член 7 има период на ограничение от 2 години, за да се гарантира правната защита на търговските оператори и конкурентните им. В член 6 има и други защитни мерки, които гарантират, че повитният характер на търговската тайна се запазва по време на разрешаването на, спор, на, на търговския спор. Това е предвидено в член 8. В подиме случай ясно, че предприятията няма да иска да се, да се обръщат към съда, ако търговската тайна ще бъде разкрита в рамките на процеса. Важно да отбележим, че държавите членки могат да предприят и по-високо равнище на защита, но ние смятаме, че балансът на заложен в нашето предложение следва да бъде запазен и че мерките за по-висока защита не бива да бъдат за сметка на ответника. Това е най-общият обзор. Според нас тази директива ще има положително въздействие. Това става ясно и от позицията на предприятията. На първо място трябва да се гарантира по-висока защита на предприятията и по-висока възможност за трансгранично споделяне на ноу-хау. И нека няколко думи за това как заинтересованите страни гледат на това предложение, възоснова на различните проведени консултации, Държим да почетем колко важна е ролята на малките и средни предприятия. Много често този вид предприятия са против новото законодателство, но случая тук не е такъв. Това е предложение, което е много важно за МСП и държа да го подчертая. Това, което имах да кажа за нашето предложение. Ако имате въпроси, с радост ще им отговоря. We'll take a round of questions first with the... Има ли има ли въпроси? Започваме с въпросите на докладчицата. Си, грация, президенте. Оджи Благодаря, госпожо председател. Чудесно е, че има такова ново законодателно предложение по инициатива на комисията. Нашата парламентарна комисия излиза с становище, свързани с вътрешния пазар и защитата на потребителите. Това от наша страна, а пък ИТРЕ, която е водещата комисия, ще излезе със съответно становище от тяхна страна. Разбира се, че общата ни работа е много важна, защото целта е да подобрим тези законодателни разпоредби, които пряко засягат конкурентоспособността на нашите фирми и дружества, малките и средни предприятия по-точно. Европа трябва да се превърне по възможност в водещ фактор в областта на новаторството в световен мащаб. И именно тук възниква въпросът с търговската тайна – новите продукти, изобретенията, които се държат в тайна, търговска тайна и цялата информация, с други думи, е поверителна. Именно от тук произхожда економическият прочит на тези търговски тайни, тъй като те са свързани пряко с конкурентно способността на фирмите, разбира се и с интелектуалната собственост, като в момента не е достатъчно добре защитена. Трябва да защитаваме еднакво и технологията, и новаторството. Ако целта е да сме по-конкурентни, нашите фирми да са по-конкурентни, ако това е целта, то не бива да забравяме важността на интелектуалната собственост. Това е първият ни обмен, така че това е от мен и очаквам да чуя мнението на други колеги, ако имат какво да кажат по повод на току-що чутото стана ясно от презентацията, че нещата са разпокъсани. Европейската панорама, така да се каже, е фрагментирана, т.е. държавите членки имат собствено законодателство в тази област, а пък даже някои от тях изобщо нямат законодателство в областта на търговската тайна. Затова излизаме с директива, а не с регламент. Това не значи, че директивата не трябва да бъде задължителна, за задължително приложение. Най-напред, обсегът на тази директива, той според мен трябва да бъде свързан с това какво е тайна и как трябва да бъде защитавана тя. Според мен националното законодателство, ако то съществува, трябва да бъде изведено на първи план и хармонизирането да не бъде тук водещото начало. По-скоро да излезем с препоръки, с насоки и тези държави членки, които вече имат законодателство да го спазват. Ако то е добро, чудесно. Ако е по-добримо, то тогава да се подобри. Основните права трябва да бъдат защитени. Това да е водещото начало, а оттам нататък пътищата да могат да се различават едни от други в зависимост от характеристиките на дадена държава членка, нейния пазар, нейната економическа и бизнес тъкан. Подчертава се в текста, че има изходен, изходно равнище – което трябва да бъде запазено и евентуално повишено. В директивата се споменават някои основни права, като например свободата на слово. И тук има нещо, което куца. Тези основни права, които са свързани с опазването на търговска тайна, са различни от свободата на словото или на израза. Смятаме, че те са по-скоро свързани с опазването на личната сфера и правото на личен живот. Така че защитата на основните права са еднакво важни и трябва да бъдат по този повод да присъстват по този повод и в текста на тази директива. Освен това, тъй като се движим в пазарна обстановка, трябва да отбележим само начални и крайни стойности. И оттам насетне държавите членки да решат как да се държат в конкретния случай на някои национални конюнктури, дали да бъдат по стриктни ако обстоятелствата го изискват, или да транспонират текста в е, зависимост от законодателството, което може дори да е по-напреднало в някои конкретни случаи. Така или иначе, минимумът е важното за нас начало. Той е тонът, който задаваме, за това именно излизаме с директива. Пак повтарям, въпросът е политически, а не технически, не технократски и ние като комисия ИМКО сме ангажирани именно с това, с задаването на политическата линия, а не на техническите подробности по нейното изпълнение. Пак повтарям, това е първият обмен по този въпрос, така че имаме още какво да говорим и да обсъждаме. Благодаря. Äh, äh, Благодаря ви, госпожо Коми, за поясненията. Даваме думата сега на различните представители на политически групи. Госпожа Моренти от името на социалистите и демократите. Тя е, не е тук, така че аз ще прочета от нейно име записът, който не е направила на своите бележки. Смятаме, че е важно да се защитава информация, която може да представлява добавена стойност за много компании. Но е важно да уточним, че не трябва да има по-низко ниво на авторски права. Ние изграждаме един инструмент за борба с различните форми на незаконно присвояване на информация. В този смисъл трябва по балансиран начин да определим какво означава незаконно присвояване. И в частност трябва да отделим специално внимание на информацията, обработвана от служителите при изпълнение на техните служебни задължения. Много често всичко проистича от техния собствен опит и знания. Има някои частни случаи, в които трябва да бъдем изключително предпазливи, когато теглим границата между законен и незаконен. Законно и незаконно присвояване на информация. Не трябва да забравяме, че много от тези аспекти са определени в трудовите договори. Това е позицията на социалистите и демократите. Сега по принцип трябва да дам думата на Икаре, но те още не знаят кой ще бъде докладчик в сянка. Затова ще дам думата на госпожа Калас от Алде. Аз мислих, че днес ще получим повече информация от Европейската комисия и не мога да представя становището на групата. По-скоро имам въпроси към комисията. Те са няколко на брой. Явно е, че има пропуски в много отношения. Бихте ли могли да кажете, кои държави членки осигуряват най-добра защита на търговската тайна? Има ли връзка между най-снисходителните правни режими и най-големия брой на кражби на търговски тайни и на злоупотреби? Това е първият ми въпрос. Втория е свързан с административното бреме. В оценката на въздействието се казва, че няма да има административно бреме за администрацията и фирмите. Бихте ли могли да ни кажете малко повече в това отношение? На следващо място. Тази инициатива трябва да подпомогне малките и средни предприятия, както и новосъздадените такива. Имате ли обратна връзка от малките и средни предприятия и от новосъздадените предприятия, откакто сте публикували вашето законодателно предложение? И последен въпрос. Може би е трудно да се съберат данни, но тъй като липсват официални статистики, бих искала да попитам дали можем да получим допълнителни данни за размера на проблема и по-специално кражба на търговски тайни от трети държави. Имам и още няколко въпроса, но ще се радвам да получа отговор на тези. Um, the ECR shadow, I'm told, is... в сянка на ЕКАРЕ. Е. Ми казват е посочен. Така че ще поправим разписаното тук. Thank you, Chairman, and it's good to be back in... Госпожа Макларкин. Благодаря ви. В общи линии приветствам предложението за директива на Комисията за търговската тайна. Тук има добър баланс между интересите на малките и средни предприятия и правата на трети страни. Темата е много важна за малките и средни предприятия, които нямат финансови ресурси, за да защитават по съдебен път своите интереси. Те не могат да го правят по начина, по който могат да го правят големите компании. Затова като че ли малките и средни предприятия ще извлекат най-голяма полза от това законодателно предложение. Трябва да има достатъчно закрила е, върху поверителността. Това е важно за притежателите на търговски тайни в е, Обединеното кралство и за решаването на съдебните спорове. Ограничаването на съдебното производство трябва да бъде е, много внимателно определено една година е в предложената една година е в пълен контраст с сега прилагания подход в Обединеното кралство, който отнема около 6 години. Разбира се, ще намерим начин да стигнем до някакъв баланс и да допуснем някаква гъвкавост. Не трябва да има прекалено много ограничения, защото това също ще е в ущърп на бизнеса. Трябва да уредим и ситуации, в които има ненужни правни бариери, които могат да възпрат търговските тайни. Сега към комисията. Зная, че не очаквате това да доведе до допълнителни разходи за бюджета, но може ли да потвърдите, че няма да има никакви финансови последствия след това законодателно предложение? За мен беше удоволствие да видя, че това е средство за правна защита, която ще бъде включена към гражданските средства за правна защита, което е отлично за Обединеното кралство. Питам се дали а, прилагащите се средства за защита в Обединеното кралство ще продължат да действат по начина по който го правят – и какво ще стане с държавите, които вече имат схеми за закрила на търговската тайна? Това са първите ми въпроси. Господин Дюран. Мерси. Благодаря, Вики. Благодаря ви, госпожо председател. Имам един дръбен коментар за начинът по който разглеждаме това досие. Аз от работя по него, а, добре познавам досието, защото съм работил по него като адвокат и работил, говоря в това си качество, а не в качеството си на защитник на околната среда. В началото ми се струваше, че Доколкото предложение предложението се представя като спорове между малките средни предприятия и немалките предприятия и големите предприятия защитават права, чиято защита е много скъпа и от която маркетинг предприятия всъщност поради тези разходи ням, нямат възможност да се възползват. И разбира се, кой ще успори, че тук в Европа искаме да защитаваме малките предприятия, предприятията, които се предават от поколение на поколение. Разбира се, този довод е толкова очевиден, че всички го защитаваме единодушно. И аз напълно уважавам стремежа на Европейската комисия да защити правата на МСП и на най-малките предприятия в Европейския съюз. Напълно съм съгласен с вас. Притеснявам се обаче, че понякога път се използват а, ам, интересите на малките като параван, за да защитават интересите на много по-големи играчи на пазара. И тук ще да отбележа, че съгласно обяснението на Европейската комисия в френското право, което добре познавам, не познавам други правни системи, но мога да ви уверя, че познавам поне малко френското право в тази област. И а, виждам в а, таблицата, че има бяло, т.е. че липсва къпа, възможности да се получат а, обещетения по граждански път за нарушения, което представлява кражбата на авторски права. Много съжалявам, но вече повече от век и половина Франция работи по системата на гражданския кодекс, който предвижда подобен вид е, обещетения. И ако Европейската комисия иска, мога да и представя няколко хиляди решения на търговското право в е, Франция, благодарение на които малки и много малки предприятия са получили обещетения следствие на кражба на част от а, е, тяхното ноу-хау, което те, разбира се, с пълно право могат да защитават. И го казвам пак повтарям, не за да успори основният принцип на директивата, а за да ви подопреди, че има много сериозна опасност тук. И това е липсата на определение какво е търговска тайна. Няма също така определение на легатимна правна защита. Подигнахме и въпроса за защитата на правата на служителите в комисията по правни въпроси. Много е трудно да се зачистят е, разпоредбите на трудовото право и в частност възможността на самонаетите сами да защитават своите умения. И не бива да допускаме чрез този текст да има опасност от намаляване и нарушаване правата на служителите в Европейския съюз. Така че нека да не защитаваме само правата на институциите и на юридическите субекти, нека да се замислим. И с това приключвам трябва да зачитаме традициите на писаното право, на правото на кодексите, които са много важни тук в континентална Европа. И държа да, да отбележа, че директивата се а, предвижда възможността за защита на търговска тайна, но никой не знае какво точно е търговската тайна. В френското право, в немското право е, има определение на ноу-хау, но няма определение на търговска тайна. Така че как мога аз да съм сигурен, че Монсанто или големите фармацевтични лаборатории няма утре да започнат да се защитават с а, търговска тайна за производствения си процес? Как ще обясните утре на гражданите, че делокализацията може да бъде част от търговската тайна, при положение, че част от, социали... от а, служителите биха могли да успорят тези действия и да се опитат да се възползват от правата си на слушатели. Така че исках просто да обърна внимание на колегите. Според мен този текст е прекалено всеобхватен, а оценката на въздействието е прекалено простена, за да бъде надежна. Благодаря, Паскал. Вече започнахме да навлизаме във времето предвидено съданието на координатори, така че ще помоля колегите да се изказват възможно най-лаконично. Съжалявам, аз правите да ви припомня това, че има ограничение за времето. Дам думата на Денис Де Йонг, след което отново на докладчика и на Европейската комисия. Господин Де Йонг, благодаря ви. Аз първо държа да се извиня, тъй като докладчика в сянка от Обедената левица, господин Масталк не може да участва в днешното заседание, тъй като е на проучвателно пътуване на нашата група. Аз имам два въпроса, така че ще бъда съвсем кратък. В а, оценката за въздействие и в представянето на комисията видях, че 75% или Три четвърти от населението на Европейския съюз е против ново европейско законодателство може би се вълнувате повече от мнението на предприятието, отколкото от мнението на гражданите. Добре, но как ще представите едно подобно решение на гражданите? Как господин Тимерманс ще обясни на, на гражданите, че по-добра управление е чрез повече административно време, въпреки че гражданите не го искат. Аз се притеснявам за авторитет на Европейския съюз. Ако Три четвърти от граждани на Европейския съюз твърдят, че не искат ново законодателство, ние излизаме постоянно с нови законодателни предложения. Нещо не е вред в системата. А на второ място съм съгласен с казаното от Лара Коми. Правото на иска, на иска си защитата на хората, подаващи сигнали. Това за мен е много проблематично в случаите, когато Защитата на лицата, подаващи сигнали, например, не е управлявана в една много ясна регулаторна рамка противен случай, да, тези лица може би ще докладват за незаконни практики, но също така те могат да разкриват и търговски тайни. И за това си действите трябва да бъдат подведени от съдебна отговорност. Така че тази зона е доста сива и аз имам известни съмнения за начинът по който Европейската комисия възнамерява да защитава тези лица. Аз се питам как точно смята да приложите тези разпоредби на практика. А иначе съм съгласен, че правото на свободен изказ е основно човешко право, но все пак и то има своите ограничения, така че ще ви помоля по-ясно да разпишете разликата и равновесие, което намирате между защитата на търговската тема от една страна и защитата на основното право на свобода на изказ от друга страна. А колегата вече да не влезе в повече подробности възоснова на доклада. Еврин Гехард. Yeah, Много благодаря. преди малко взех думата от името на колега, сега говоря от собствено име и искам да кажа колко съм объркана всъщност. Малко съм изненадана от е, това какво се случва. Днес трябваше да изслушаме представяне от страна на комисията е, оценка на въздействието. Доколкото аз разбрах, не беше нищо подобно. А, ни изнесоха лекция за изводите, до които са стигнали. Принципно, изводи. И аз не смятам, че това е правилният подход. Чисто и просто. Аз очаквам от Европейската комисия, когато ни казва, че ще ни изнесе резултати от проведена от тях оценка за въздействието, точно това да направят, а не повърхностно да нахвърлят насам натам идеи, които след това да ни попречат ние да разсъждаваме и да стигнем до собствено мнение. Ние сме законодатели, и за да законодателстваме добре, трябва да разполагаме с информация. И Европейската комисия трябва да ни предоставя тази информация. Освен това, презентацията бе изнесена с огромна скорост. Много-много информация нагъчкана, ако позволите, на един слайд с цифри, проценти, какво казват големите фирми, малките фирми, средните фирми, гражданите, домакинствата и нищо не разбрах. Каква е разликата между големите фирми и малките фирми? Какво е мнението пък на свободно наетите? 17% например от, от волно наетите казват нямаме нужда от повече законодателство, съществуващото е достатъчно. 15% казват, че има нужда от по-задълбочено законодателство. Друг процент пък казва, че не го интересува, няма мнение по този въпрос. Ето такава информация очаквах аз да видя. Затова пак повтарям документът, който са използвали колегите от комисията, за да изработят тази презентация. Ето този документ ни трябва. Това, което изслушахме днес, не бе оценка на въздействието, а просто излиза, че са взели решение от наше име и сега просто го довежда до нашето знание. Не е така. Да, благодаря и аз съм на това мнение. Ако Имаме представяне на оценка за въздействието. Бих искала да разбера откъде идват данните, които са позволили изработването на въпросната оценка. Това е начинът за по-добро законодателство. Законодателство се пише по-добре, когато информацията, която го подплатява, е по-добра. Нямаме нужда от сводки или от кратки резюмета. Имаме нужда от цялата информация. Искате ли сега да вземете отношение за отговор от комисията? Е, конкордо перфектаменте кон което avevo detto. Io, con quanto avete... Да, едно уточнение само. Иначе съм напълно съгласна с казаното от вас. Съгласни ли сте да предвидим друго заседание, в рамките на което да ни се представи подробно оценката на въздействие? Аз се позовавам на предложението на комисията. Да, много бе казано за малките и средни предприятия, за професионалните лица и така нататък, но се нуждаем от повече информация, за да направим истинска оценка на въздействието. Затова предлагам на следващото заседание за 15-20 минути отново да включим тази точка в дневния ред, за да чуем отново комисията. Председателката, нека да чуем отговорите на комисията на различните въпроси и ще помислим дали бихме могли да получим допълнителна информация за оценката на въздействието. Нека да чуем представителя на комисията. Thank you, Madam Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Е, извинявам се, ако сме разочаровали членовете на парламента. Ние смятахме, че това е, се очаква от нас, а именно презентацията, която аз направих. Направихме публично допитване в рамките на оценката на въздействието, както и е, проучване до индустрията, като в публичното допитване получихме към 400 отговора. Хората, които ни отговориха, са тези, които искаха да го направят. Те се вписаха в една или друга категория от тези, които бяхме подали, а именно малко или средно предприятие, голямо предприятие, новосъздадено такова, т.е фирмите сами се категоризираха. 150 гражданина също отговориха в рамките на публичното допитване. Ние внимателно се вслушахме в гласа на гражданите, но същевременно ни беше трудно да вземем решение на базата само на 150 отговора. Това е във връзка с допитването. Имаше въпроси за административното бреме. Това законодателно предложение не води до никакви допълнителни разходи за компаниите. Ако компаниите желаят да се ползват от някаква допълнителна закрила, могат да го направят, но това не е изискване по смисъла на този законодателен акт, така че не се стига до никакви допълнителни разходи. Това е казано и в оценката на въздействието и е в съответствие с насоките. Във връзка с ограничителния период имаше въпрос защо е толкова кратък, една или две години. Отговорът е, че по наше мнение е важно когато компаниите започват да използват дадена информация – да го правят, вярвайки, че могат да инвестират в този тип информация. Трудно е обаче това да стане, ако 5 години след това компанията може да бъде съдена за незаконно присвояване. Ако след 2 години не е предприят никакъв съдебен иск, може би тогава няма и нищо незаконно съобразно. Ние просто искаме да защитим срещу нелоялна конкуренция. И за това предлагаме по-кратък срок. Yeah. Uh, another question was about whether we have received uh, positive. Един от въпросите беше дали сме получили положителни или отрицателни реакции от малките и средни предприятия, няма никакъв отрицателен отзвук от малките и средни предприятия. Това е отговора ми. Да, има някои пропуски в а, държавите членки. За тази цел ние избрахме 6 или 7 компонента, които по наше мнение могат да помогнат. Например, за Франция тъй като я упоменахме, имаше възможност щетите да бъдат определени посредством специална такса. Но си отбелязваме казаното от вас. Имаше и въпрос дали има връзка между по-слабата степен на закрила и увеличения брой опити за незаконно присвояване. Не можем да кажем, че има такава връзка. В економическите проучвания видяхме, че има връзка между закрилата на данните и по-новаторския подход. Whether we saw any of the suggestions мисля, че отговорих на повечето от въпросите. So it, it sounds... Председателката. Явно докладчикът се нуждае от допълнително заседание, за да зададе допълнителни въпроси по оценката на въздействието. Това ще бъде обсъдено и между докладчиците в сянка и координаторите. Разбирам, че комисията Юре също ще се нуждае от повече време, докато представи доклада си, така че ще помислим дали би било възможно да а, направим допълнителна среща. Би било полезно, ако успеем. Извинявам се на комисията, ако не ви е станало ясно какво очакваме ние от вас при представенето на оценката на въздействието. За нас е много ясно. Представяне на оценката на въздействието. Това пише в дневния ни ред. И този парламент и тази комисия очакват представяне на оценката на въздействието, така че да можем да си създадем представа за нови законодателен акт и за да може да продължим нататък. Но ще решим проблема на този етап по начина по който предложих. Много е трудно да се стига до а, тристранна среща, когато всеки един вече има обособени позиции. Благодаря ви, закривам заседанието.